Уважаеми господин президент, уважаеми господин Плевналиев, добре дошъл в Европейския парламент. За нас е голяма чест, че днес сте сред нас. В продължение на много години вие поддържате тясна връзка с европейските институции. Вие сте особено важна страна членка, вече през последните две години, заради огромния мигрантски подход. Вашата страна е подложена на големи предизвикателства. Така че, господин Плевналив, за нас днес е чест, че ще говорите пред парламента. Имате думата. Mr. President, Господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи приятели, за мен е чест да се обърна към вас днес в качеството си на президент на Република България. За мен